Благодаря. Аз убедено подкрепям този проект за правата на гражданите и съм за това да се подкрепят правата в Уелс и цялото Обединено кралство след Брексит. Старите връзки не могат да се прекъснат – Всъщност тук става дума за права на човека. Те имат всеобщ характер и биват защитавани не само на европейско ниво и на всички нива. Върховенство на закона е основната рамка. Европейския съюз има богата история на защита на правата на човека. Това не бива да се отказва. В повече от всякога трябва да подкрепяме правата на човека и сега трябва да изпратим ясно послание, че Европейския парламент е наясно с трудностите за гражданите без автоматична система за регистрация. Предприемете мерки тези права да бъдат защитени. Сега Антони Хук от Обнови Европа. Благодаря. 3 милиона човека от нашата общност в Обединеното кралство, лекари, учители, фермери, те са наши приятели, наши съседи, партньори. Аз съм отвратен от начина по който по бюрократичен начин британското правителство е решило да се отнася към европейските граждани. По какъв начин какво е това правителство, което кара хора, които години наред са живяли някъде, биват карани да покажа документи, които нямат. 80% от обжалванията за уседналия статут успяват. Това правителство, правителството на Борис Джонсън, което управлява благодарение на мълцинство, ни води към стагнация и към бедствия. Благодаря Джудит Бантинг от Рени отново за една минута. Forgive me. Ah, it saddened me today in Parliament that we've had to pass a resolution. Трябваше да приемем резолюция. Наистина жалко е, че трябваше да се стигне до резолюция, за да гарантираме правата на граждани в Обединеното кралство и е, британски граждани, които живеят в чужбина. Макар, че е хубаво, че приехме тази резолюция, тези хора не трябваше никога да бъдат подложени на този риск от британското правителство поради Брексит. Първото, което Тереза Мей трябваше да направи е да гарантира правата на европейските граждани, живеещи в Великобритания това щеше да е една силна договорна, преговорна позиция и щеше наистина да означава години от стрес и несигурност. Сега имаме някаква е, доста така небързо скалапена схема, която е, почива на е, някакви споразумения без на някакви е, конкретни факти. Е, сега отново е, е, ще има случаи на дискриминация и подправяне на документи. Е, хората, това, това ще продължи да тревожи хората, въпреки резолюцията днес. Британските граждани се тревожат от правата си да останат в европейски сни, които са станали техен дом. Благодаря, е, благодаря на тези държави членки, които предлагат щедри условия за заселване на тези хора на, на граждани от Обединеното кралство, които са избрали да живеят там. И аз е, е, наистина така приканвам тези страни да обявят своите намерения и решения съответно. Сега а, има думата Джин... Джон Ховард. Всъщност обявихте погрешното лице. Аз съм Джон Кауърт. В резолюцията се споменава споразумението за отегляне и го нарича балансиран документ. Това не е вярно. В противен случай нямаше да има нужда от измененията прияти днес. Всъщност, гражданите на Европейския съюз имат основание да се боят, защото системата за обединен, на Обединеното кралство е институционално расистка и институционално ксенофобска. И всеки, който е имал нещо общо с тази тема, ще знае това. Грешка е да се сложи край на свободата на движението. Това е заграбване на правата на гражданите от страна на държавата. Европейците, които са мигрирали, ще трябва да се съобразяват с решенията на едно правителство, избрано от младсинство от населението. Това е въпрос, който трябва да се реши да се реши предварително. Ето защо аз едва ли ще дам своята подкрепа на споразумението за отегляне. А сега думата вече има госпожа Джейн Бробфи. Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах за тази резолюция, свързана с 3,3 милиона граждани на Европейския съюз, които живеят в Обединеното кралство и милионите граждани на Обединеното кралство, които живеят в Европа. Миналата година онези, които не бяха формализирали своя статут до 30 юли, биха могли евентуално да бъдат депортирани. Това доведе до сериозен стрес. Набляга се на резолюцията, в резолюцията на това, че онези европейци, които живеят в Обединеното кралство, трябва да имат документ, който доказва техния статут. Факта, че няма такъв документ, дава възможност за сериозна дискриминация в бъдеще, като се има предвид оттеглянето на Обединеното кралство, трябва да имаме сериозни гаранции от страна на Обединеното кралство за правата на гражданите. Аз гласувах за тази резолюция, защото тя окоръжава 90, 207 европейски държави членки да гарантират и правните права на гражданите на Обединеното кралство, които живеят в Европейския съюз. Благодаря, казва председателката Барбара Гибсън от групата на Реню. Благодаря. Абсолютно убедена си, съм и оставам такава, че решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз е огромна грешка. Но ако ще напуснем, абсолютно жизненно важно е да, се, да бъдат защитени правата на, на европейските граждани, тези, които живеят в Обединеното кралство и граждани на Обединеното кралство, които живеят в други страни. Днешната резолюция по правата на гражданските права е, получи подкрепата на Европейския парламент и това е ясно послание към правителството на Обединеното кралство, че техният подход в момента е недостатъчно е, добър. Няма да получат нищо, е, като тетират хората като разменна монета. Аз наистина страдам за страната си, за факт, че тя ще напусне Европейския съюз и с удоволствие гласувах за една резолюция, която обещава да гарантира правата на гражданите в е, процеса на оттегляне на Обединеното кралство. И сега Станислав Полчак от е, НП има думата. Е, не, извинете, Фокс Клер има думата. Аз гласувах против тази резолюция, защото от референдума на сам през 2016 година аз твърдя, че онези граждани, които искат да желаят Обединеното кралство, трябва да имат гарантирани права и съм критикувала правителството на Обединеното кралство, трябва да получа статут на уседналост. Този проект критикува правителството по грешни причини и определя процес, който, трябва да, който е декларативен и тежестта на доказването е на правителството, не е на гражданите. По този начин едно суверенно правителство се лишава от правото да следи и контролира своите граждани. Това предложение е политизирано, тъй като предвижда тъй като казва, че премахване на свободата на движението е трагична загуба. Това е всъщност шамар срещу онези, които гласуваха за напускане, като основното им съображение беше свободата на движение. тук не става дума за ксенофобия, нито за враждебност от враждебност към граждани от Европейския съюз. Това е паникьорство, разпространяване на омраза. Всъщност става дума за контрол и за определяне на правата и задължението. Много европейци са получили граждани на Великобритания и аз ги приветствам като приятели и съюзници. Следващият е Станислав Полчак. Благодаря, госпожо председател. Наистина с неудоволствие виждам, че Британия и гражданите на Обединеното кралство ни се отеглят от нашия съюз. Може би някои се радват, но аз не съм сред тях. От друга страна, приветствам факта, че има споразумение за оттегляне с Обединеното кралство. Това аз считам за добро. Споразумението е справедливо и балансирано. Вярвам, че в преходния период гражданските права ще бъдат добре покрити. Що се отнася до бъдещето, обаче, в споразумението се определя ангажимент за справедливо и балансирано решение. Това обаче е само декларация и трябва да знаем – какво се случва с правата на европейските граждани, които живеят в Обединеното кралство и които все още не са разгледани като права, например тези, които живеят в Шотландия. Аз подкрепям това споразумение. Благодаря следващия оратор, госпожа Андерсън. Преди 31 януари е, когато Великобритания ще се отдели, въпреки демократично изязанието желание на хората от, юг, от север да останат, ние гласуваме тази резолюция. Благодаря ви за вашата подкрепа, за споразумението от разпет и петък и всичко, което това означава това ще е, попречи на Северна Ирландия да се радва на, да, да ползва правата, на които е, ползваше до сега. Е, миналата седмица британското правителство обяви, че ще прави, промени своите миграционни правила. Ирландци, родени в северната част на страната, няма да могат да ползват същите права. Пример е случая делото Сюзи Кейс. Не на празно Британия се казва, за Британия, Великобритания се казва коварния Албион. Моето предупреждение към моите колеги депутати е пазете се от коварния Албион. Това е страна, която е, никога не спазва обещанията си и не може да се разчита на нея. Е, но е, Британия винаги всъщност ще е, владее е, правилата. Господин Брочински не е в залата, така че даваме думата на Мик Уалас, следващия. Очевидно правата на 3,5 милиона граждани в Обединеното кралство и на британските граждани в Европейския съюз трябва да се гарантират Очевидно тези права, продвидени от споразумението от разпети петък, също трябва да се гарантират, но и има заплаха за правата на всички граждани от неолибералната идеология на Европейския съюз. Не, тавана върху националните, върху националните кредити доведе до подронване на правата на здравеопазване, образование, също така и правото на достойно заплащане и социална сигурност в Ирландия. Дори и да имахме правителство, което, имаше, което има желание да решава жилищната криза, а нямаме такова, щеше да го спъват правилата. Всъщност, за съжаление, Частния сектор е този, който на нас е вреди със своята политика. Благодаря, госпожо председател. Ще ми липсват колегите от Шинфей, но и колегите от партията на Брексит. Мисля, че този парламент ще пострада от тяхната липса, но аз подкрепям тази резолюция, защото трябва да подкрепим разпоредбите за правата на гражданите от разпети петък. Борис, Борис Джонсън в момента празнува и ни казва, че разпоредбите на споразумението от разпети петък отново работи. Това, което обаче означава, че всички хора от Северна Ирландия трябва да продължат да имат рождено право за идентификация, за да могат да решат дали да се определят като ирландци, като жители на Обединеното кралство или както те решат. Това означава, че онези, които живеят в Северна Ирландия и не са поискали гражданство в Обединеното кралство, не би трябвало то да им се налага. Ил, Илхан Килчук е следващия оратор. Uh, две и половина седмици преди Брексит наистина трябва да разгледаме начина по който се прилагат правата на гражданите в споразумението за е, оттеглянето на Великобритания. Това се отнася за милиони граждани, особено тези, които са подали молба за the UK citizens in the EU would allow to be applied after the withdrawal. Uh, гражданите на 2070-те би трябвало е, спешно да е, получат решение на своите е, молби за правото си да живеят в Обединеното кралство. Защото, за съжаление, някои от тях са застрашени от депортиране. Този подход е контрапродуктивен и води до допълнителна бъркотия. Примера Джонсън обеща бъдещо е, добро сътрудничество с Европейския съюз. Е, това ще е отрешаващо значение в, е, при решаване на това каква, до каква степен ще се сътрудничат Европейския съюз и Обединеното кралство в бъдеще. Благодаря, госпожо председател. След години мъчителни преговори, Европейския парламент гласува за защита на правата на гражданите след Брексит. Тъжно е. е ще ни липсват е, британските приятели. Няма да ни липсват националните популисти, които са за превъзходството. Основ... Основното ни послание е реципрочност британските граждани в Европа ще бъдат третирани в реципрочно на начина по който биват третирани европейските граждани в Обединеното кралство. Британците в Канарските острови трябва да бъдат третирани по същия начин, по който биват третирани останалите в Лондон. Онова, което аз искам да подчертая е, че предстои още много работа е, за да се изясни това, което все още не е ясно, е именно участието на Обединеното кралство в е, свободното движение и в е, области като полицейско и съдебно сътрудничество, което защитава и британците и европейците. Господин Даниел Ханен. Голяма част от този дебат се случва в една паралелна вселена, една, която въобще няма връзка с реалността и това, което се случва. Аз непрекъснато критикувах Тереза Мей, нейното сърдито отношение и това колко беше бавна тя по отношение на даване на уседнал статут. Но сега системата работи и работи много по-добре от реципрочните системи на всяка една държава членка, за която мога да помисля, от всичките 27. Няма механизъм, който да откаже на хората статут, просто иска още доказателства. Непрекъснато чувам разни митове. Някои от тях идват до мен и от мой избирателен район. И всички те имат за цел да притеснят нашите приятели от държавите членки на Европейския съюз. Реалността е следната. И когато чуя своите колеги от либерал-демократите, те са против ID картите, против личните карти. Има толкова много случаи на липса на реципрочност и просто почвам да се чудя какви са мотивите тук. Благодаря, господин Хана. Следващия колега. Само да допълня е, мотивите си да гласувам включително и е, тази открита критика за е, системата за оттегляне на Европейския съюз, която е недостатъчна и непълна, е, а се отнася до много британски семейства. Наистина, ударението върху правата на хората, включително на тези англичани, които остават в държавите членки на Европейския съюз, са засегнати. И всъщност това, загубите, които ще бъдат причинени от изтеглянето, трябва да бъдат смекчени по някакъв начин. Ако идеята за международни граждански права за чужденци е нещо, звучи странно, имаме един добър пример в Великобритания. Ние при признахме граждански права на граждани от Северна Ирландия в Обединеното кралство и други имат също право да гласуват гражданите от Малта, Кипър и други държави от британската общност във всъщност не трябва да лишаваме от права сегашните граждани на Европейския съюз. Сега по Посписа. Благодаря, госпожо председател. Аз подкрепих резолюцията. Мисля, че вотът беше много важен знак за това, че след Брексит правата на европейските граждани в Обединеното кралство са изключително важни за нас. Въпросът има важно политическо значение и когато стигнем до детайлите, трябва да кажем, че е, опазването на свободата на движение, особено за гражданите, живеещи в, в е, Обединеното кралство, е приоритет. Аз съм от Чешката република. 35 000 чешки граждани живеят постоянно в Обединеното кралство и за нас е политическо и важно да се осигурят е, гаранции за тези хора, за да могат те да водят там достоен живот. Благодаря. Благодаря. Господин Патън. Аз гласувах против тази резолюция поради две основни причини. Първо, тя беше наистина лицемерна от гледна точка на Европейския съюз и процесите, които са с които съществуват, за да приветстват нашите граждани да живеят в Обединеното кралство. Обединеното кралство е наистина много по-напред от другите 27 държави членки и е редно да има реципрочност за правата на гражданите на Обединеното кралство в Европейския съюз. Второ, дебата и резолюцията от гледна точка на свободата на движението напълно, напълно изключва резултатите от референдума, който ние, преведохме, ние проведохме. За нас е много важно да се спази това, което сме поискали, а именно липса на такова, такава свобода на движение. За мен това е опит за саботаж за, на Брексит от страна на Брюксел – В крайна сметка нещата се решават от колегите тук в Европейския парламент и затова аз гласувах против тази резолюция. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Джил. Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах за тази резолюция за прилагане правата на гражданите в споразумението за отегляне на Великобритания мисля, че е ясно какво става в преход и по време на преходи и какво ще се случи след това. 3,5 милиона еврейски, а, а, британски граждани имат а, всеки със своята лична съдба и лични а, положение, но а, едно общо има между всички тях. Те трябва и, искат да знаят какво чака тях и семействата им. Правителството на Великобритания прави всичко възможно да, а, за, да пречи на хората да, да знаят е, бъдещето си. Е, опитва се да осложни е, процедурите, поставя много препятствия че се различни документи. Това е повод за тревога в моя избирателен район. Наистина. Някой да не забравяме и неприятностите, които европейските граждани имат да не забравяме е, каква огромна бройка европейски граждани работят в Великобритания и допринасят за економиката на тази страна. Но Обединеното кралство, правителството му сякаш не се грижи за съдбата на е, тези милиони е, европейски граждани, които живеят в е, е, Великобритания. Е, надявам се, че е, депутатите е, от е, Лейбористската партия ще успеят да отстояват правата си до края. Благодаря много. Е, сега е, имаме време за още едно обяснение на ВОД, но е, но за бъдещето на Европа ще можем да се изкажем след гласуването утре. Е, така че е, може да представите е, обясненията си утре след, в писмен вид след обяснението. Значи тези, които не могат да, няма да могат да представят устно своите обяснения, могат да го направят в писменето утре. Сега тези по бъдещето на Европа казах, че ще, няма да имате възможност днес, защото имаме време само за още един доклад, който е за правата на човека, човешките права и демокрация по света така че тези, които ще се изкажат по тази тема, да останат в залата. Първия е господин Юма Сомаржи, годишния доклад за 2018 по правата, човешките права и демокрацията в света и политиката на Европейския съюз в това отношение. Благодаря, госпожо председател. Ние трябва да деконструираме механизмите, които водят до нарушаване на правата на човека по света. Неолибералната политика всъщност води до авторитарна политика и различни форми на насилие като форма на управление. Неолиберализма и авторитаризма вървят ръка за ръка. Това е вярно по света, но е вярно и в Франция, където виждаме как сегашната власт се отнася с бруталност и агресия към протестните движения. Ние наблюдаваме с удивление това, че властите потъпкват правата на тези движения, които са против неолиберализма. В Франция се водят мирни протести, но заедно с това се увеличават случаите на полицейска бруталност и използват се оръжия които са забранени в много европейски страни. Днес във Франция правата на гражданите, на журналистите и на синдикалистите се ограничават. Заедно с това хартата на основни права е предвижда основни права. Ние свидетели сме на отричане на права. И в Франция чудим се какво ли още предстои във Франция. Благодаря ви. Много ви моля, придържите се към ограничението във времето. Госпожа Шойдрова има думата. Благодаря, госпожо председател. Европейския съюз беше и трябва да остане защитник на човешките права в целия свят. Бизнес интересите трябва да бъдат съобразени с човешките права. Човешките права не трябва да бъдат жертва на бизнес интересите. Затова Европейския съюз трябва да използва и санкции, и стимули, когато дава помощ за развитие и да подкрепя онези правителства, които насърчават човешките права в своите страни. Аз въпреки това съм много разочарована за това, че измененията свързани с ситуацията на християните не бяха приети. Християните като цяло често са обект на дискриминация и насилие и нямаме призив за защита на техните права. Чудя се до каква степен е сериозен Европейския парламент по отношение на това – ето защо накрая, в крайна сметка, гласувах против тази резолюция. Благодаря, господин Калахар. Не е тук в залата, така че можем да минем нататък. Госпожа Дали. Um, Благодаря. Правата на човека са универсални и неделими но не трябва да се използват като инструмента. Точно това правим ние в Европейския съюз. Ние ги използваме, за да прокарваме външни политики е, срещу хора, които ни харесват или по-конкретно срещу а, е, страни или а, е, хора, които не се нравят на а, а, САЩ. А, подобно а, пример за това е а, убийството на Соломани и а, иракски е, водачи е, е, преди него. Това имаме дързостта да говорим за права на човека при такива случаи хора, които биват убити на собствените им територия, на гражданско летище в Ирак или пък другаде. какво би станало, ако е, главнокомандващ на САЩ бъде убит на Хитрал или някъде в САЩ? Ние всъщност заклемяваме тези, които ни харесват, но не говорим нищо за нарушаване на правата на човека от нас самите. това е, е ирония, е, че говорим за демокрация, а има наши колеги каталунци, които които а, са хвърлени в затвора заради желанието си да а, живеят а, отделно. Сега а, следващия оратор. Благодаря. И аз не подкрепям опоритото желание на Европейския съюз да получава останалия свят за правата на човека бихме имали това право, ако действително при нас имаше истински права на човека, а не само декларирани такива. Има един много важен параграф, в който се казва, че проблемите на че проблемите трябва да се решават до 2020 година, че проблема с е, липсата на гражданство трябва да се реши до 2020 година. Е, много от тези лица са лишени от е, права, в това число и правото да гласуват на избори. Тези хора в Европейския съюз, в Обединеното кралство са обявени за нямащи гражданство заради происхода си, въпреки независимо от това, че те са местни лица. И не се споменава факта, че има дискриминация заради происхода. Иржи Поспишил е последният оратор за този дебат. Обясненията по вътрешна Европа ще бъде утре. Благодаря, госпожо председател. Аз подкрепих този доклад. Вярвам, че човешките права са от огромно значение за Европейския съюз и че е редно да гледаме не само върху територията на Европейския съюз, но и върху целият свят по отношение на този въпрос. Имам само един коментар. Ако, разбира се, е уместно. Не е необходимо само да пишем добри идеи на хартия. Препоръчително е Европейската комисия всъщност да превърне тези идеи и думи в действия. Държавите, на които предоставяме определена помощ, подпомагане от економически характер, да речем, трябва да ни покажат как спазват човешките права, защото ако продължим да подпомагаме страни, в които има сериозно нарушаване на човешките права, тези идеи ще си останат само на хартия. Следващия доклад е на Дейвид Макалистър, годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политиката на сигурност. Трима колеги искат да се изкажат. Първа е госпожа Шойдрова от името на НП. Имате една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Аз подкрепих този доклад. Мисля, че съвсем има резон в това Европейския съюз да изгражда своята обща външна политика и политика за сигурност на многостранна основа по, и в отношенията си с НАТО това, който е всъщност основният гарант за нашата сигурност и е хубаво това да остане така. Имам няколко забележки, свързани с е, ролята на Европейския парламент в е, всичко това, е, който би трябвало да бъде третия стълб на тази политика. В тази сфера трябва да следваме е, държавите членки и съвета. Те имат водеща роля. Въпреки това, е, хубаво е, че Европейския парламент прие тази позиция, своя позиция по е, отбранителната политика. Госпожа Вречнова. Госпожо председател, аз не можах да подкрепя този доклад от една страна. Там са описани много ясно предизвикателствата и заплахите пред Европейския съюз. От, тук можем да споменем борбата срещу киберпрестъпленията и отношенията с Русия. По отношение на Близкия изток, искам да предупредя, че се размиват границите между добрите и лошите онези, които искат да, да нарушават съзнателно и онези, които искат просто да оцелеят. Европейския съюз трябва да промени своето отношение. Е, Израел трябва да промени своята политика, трябва да възстанови от добрите си отношения с Израел. Благодаря ви. Гидо Рао е последният оратор. Една минута. Вече е 3 без 15. Госпожо председател, аз гласувах срещу по принцип е, въобще против е, вноса и действията на европейски съюз в това отношение, защото е, влизането в, на Румъния и България в Европейския съюз което беше израз на свобода на движението, доведе до осложняване на положението в моя регион. Проституция, социални проблеми, престъпност се заселиха. За тези гранични райони това е катастрофално наистина. И може да чуете за това от кмета от някои райони в нашата провинция. Благодаря с... с... Благодаря. С това приключва заседанието. Прекъсвам заседанието до 3 часа, когато ще продължи пленарната сесия. Благодаря ви за сътрудничеството. Пожелавам ви приятен ден. puhemies hyvää iltapäivää istunto jatkuu. Подновяваме пленарната сесия. И първата, най-напред трябва да одобрим протокола от вчера приятите текстове са на разположение. Има ли коментари по протокола? Няма. Протокола ще се счита за прият. По дневния ред първата точка по същество е актуален дебат и изопечаване на европейската история и историческа памет за Втората световна война. Искам да кажа, че в тези разисквания няма да се допускат въпроси с синя карта, нито ще има допълнително време за изказване. Най-напред думата има Манфред Вебер, който направи това предложение. Заповядайте, господин Вебер. Този дебат, уважаеми колеги, приятели, не е за историята, а е за нашето бъдеще, защото ако загърбваме историческите факти, ще загърбим и бъдещето повече 40 е, милиона жертви от Втората световна война ни напомнят, че това не бива да се допуска отново. Започването на тази война е най-ужасното престъпление. Нацистска Германия започна войната и предизвика огромни престъпления срещу човечеството. Всеки германски политик трябва да поеме отговорността на нашата страна но всеки политик в Европа извън нея носи отговорността да не си играе с историята. Ние като Европейска народна партия не можем да приемем опити за пренаписване на историята. Нека да кажа ясно, Съветския съюз беше нападнат от нацистска Германия, Русия понесе огромни жертви по време на Втората световна война. Но нека бъде ясно също така. Пакта Хитлер-Сталин беше пакт между двама дяволи, двама ужасни диктатори. Пакта Хитлер-Сталин положи началото е, на трагедията в Полша, Финландия, Естония, Латвия и Румъния. Този пакт доведе до това, че милиони европейски граждани в големи части на Европа преживяха десетилетия на опресия, страдания и опресия. И пакта Хитлер-Сталин беше престъпление срещу мира и демокрацията. Повече от 80 години след този договор, ние като Европейски парламент казваме ясно никога повече. Днес НАТО е гаранция за мир и сигурност за Централна и Източна Европа. Ние сме като един за, соли... за свободата и искаме с възосновата на... възоснова на историята да опазим общото си бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин Вебер. Сега ще изслушаме съвета Николина Бърнач. Уважаеми членове, благодаря ви за тази възможност да обсъдим важната тема. Чух и разбирам притесненията, изразени от господин Вебер и съм напълно наясно с реакцията на полските власти. Искам да използвам тази възможност, за да изразя а, своето съчувствие към всички жертви на Втората световна война. Важно да си спомним миналото на Европа, ако искаме да изградим общото си бъдеще. Темата днес е свързана с това как Европа може да се получи от своя